So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Скъпи колеги, моля ви заемете места. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf... Скъпи колеги, Добре дошли на нашия трети панел в рамките на нашата междупарламентална конференция. Добре дошли на членовете на националните парламенти. Добре дошли, разбира се, и на колегите от Европейския парламент. Темите на нашето следобедно заседание са следните. Първо, какво означава социалното, социалния тренинг 3А? Европейският стълб на социалните права, включително механизми за определене на възнаграждението. И втората тема, която ще обсъдим след 16.30, е посветена на инвестиционните политики за създаване на нови работни места. Става въпрос за инвестиционните инструменти на ЕС, както и а, бъдещите политики в областта на уменията. Но първо бих искал да благодаря на националните парламенти, които отговориха на нашите въпроси, посветени на тема, темите ни днес. Ние получихме 10 отговора. Преди да пристъпим към дневния ред, искам да приветствам Жорж Енгел, който е председател на комисията по заетост в Люксембургския парламент. Очакваме също така и Николаус Маниос, председател на Комисията по социални въпроси в Гръцкия парламент. Той все още пътува или някъде всъщност а, дава интервюта. Така че ще дойде малко по-късно. Ще процедираме както а, и днес а, сутринта по отношение на нашата работа, а именно ще ви помоля да попълните е, картончетата за изказване. Имате една за дискусията по първата тема, социалния рейтинг и жълтото картонче за втората тема, за да можем все пак въпросите да ги подредим по темите. Моля ви четливо да попълните картончетата. Тази сутрин все пак а, някои от колегите така доста нечетливо бяха попълнили, така че не можехме правилно да прочетем имената. Ще се опитаме. Разбира се, да дадем възможност да се изкажат на всички, които са заявили желания. За това. Времето за изказване ще бъде ограничено до 2 минути. Може би за някои колеги това е малко изненадващо, но евродепутатите все пак са свикнали вече с това ограничение. А ето го и Никола Османиус вече пристигна. Та, както казах, колегите от Европейския парламент вече са свикнали с а, това правило. А, така, ние обаче завиждаме на колегите от националните парламенти, защото там а, нямат чак толкова голямо ограничение. Така че, простете, ако а, се намеся и ви прекъсна. За мен е важно все пак, а, колкото се може повече а, колеги да се изкажат. Нека да ви представя накратко темата социалният рейтинг 3А. Жан-Клод Юнкер всъщност е, зададе тази инициатива през 2014 година в една реч пред е, Европейския парламент, е, която приключи с един дебат по Европейския стълб на социалните права. И през октомври 2015 година колегията на комисията проведе ориентационен дебат и постигна съответно споразумения темата да бъде включена в работната програма на комисията за 2016 година. И през 2016 година, разбира се, ще бъдат определени конкретни приоритети. Първо ще се бъде проведен ориентационен дебат, след това ще бъдат проведени консултации с националните, социалните партньори, с местните и регионални власти, както и с гражданското общество. Разбира се, като идеята е да се създаде европейски стълб на социални права, да се поясни точно какво се разбира под това. И ние тук в нашата комисия по заедостта, разбира се, смятаме, че всички дискусии по консултациите трябва да бъдат доста всеобхватни. Какво се има предвид под е, това заглавие и тази тема? Идеята е да се разпишат правилно социалните права, които съответстват на новото време, на 21 век, като това въжи както за е, дългогодишните безработни, така и за младежката безработица, как да се справим с тези проблеми. освен това, другата тема, на коя, която е включена в Европейския стълб на социалните права, това са работещите родители. А, а, вече и комисията предложи така наречения пакет за трудова мобилност, която включва тези теми. И през едните седмици комисията ще излезе със съответни предложения по всички тези въпроси. Що се отнася до социалните минимални стандарти и социални права, всички ние се сблъскаме с различни определения, дефиниции, както в Европейската социална карта, така и в различни европейски а, а, конвенции. Идеята е всичко това да бъде обединено, да бъде стандартизирано. И поне в еврозоната да се постигне това и съответно останалите държави членки също да бъдат поканени да приемат тези стандарти. Сега, ние формулирахме някои въпроси, които ви изпратихме, свързани с днешното заседание. И разбира се, отговорите, които сме получили, ще бъдат включени в дебата ни. Един от тези въпроси е следният. Как да включи на национално ниво социалните партньори по тези въпроси? А, също така и въпроса за конкурентно способността. Тази тема доста критично се обсъжда кои селища, градове могат да бъдат обозначени като конкурентно способни и така нататък. И това беше също така и е, една идея на Жан-Клод Юнкер, всъщност, е, който предлага е, еднакви заплащане навсякъде. Да видим дали комисията ще излезе с е, предложения за някакъв административен или законодателен акт. Но това са моите уводни думи. Надявам се, че не съм а, отнел от времето твърде много на нашите двама оратори. Жорж Енгел е първият, който ще се изкаже, а след него Николаос Маниос, а след това ще разменим мнение. Жорж, имаш думата. Шер колег е, депутат. Скъпи колеги депутати, дами и господа, в качеството си на председател на Комисията по труда, заедостта и социалната сигурност на Люксембургската камера, за мен е чест да участвам във вашето заседание. Благодаря и на господин Хендъл, председател на вашата комисия, който ми позволи да взема думата по една тема, която ме вълнува особено. Дами и господа, преди повече от 50 години някои хора, които са имали визия за света, един Люксембург между тях, са създали Европейския съюз. Но този пространство на мир и стабилност нямаше да може да бъде създадено без тяхното е, желание, бях тяхната упоритост. Е, Целта на, Шум, на Робърт Шуман и другите бащи бащи на Европейския съюз е било да има равноправие в един а, социално равноправен свят. Лисабонският договор е нов, ново социално измерение на Европейския съюз, в който борбата срещу изключването за равноправие и справедливост в социалните условия е основно. Но днес Европа е пред изправена пред огромни предизвикателства, дългосрочна безработица, неравноправие, не, е, липса на, на възможности за младите хора. Е, липсата на заетост сред младите и бедността на децата могат е, да доведат до социални разпад на, суд, на, евро, на европейското общество и могат да позволят на популизма и на екстремизма да вземат превес. Социалното неравновесие е заплаха за социалното сближаване в Европа. И това из това измерение трябва да бъде в центъра на нашите политики, а, а продължение на години социалната справедливост и социалния съюз не бяха на дневен ред по бюджетни причини. Социалното сътрудничество трябва да включва зачитане на основните социални права, равно, равноправна мобилност, достойни условия за труд, борба срещу бедността и социалното изключване, борба срещу социалния и дъмпинг и дъмпинга при възнаграждението, като всичко това се основава на една стройна система за социални услуги. Това трябва да бъде приоритет на нашите институции и да, да присъства във всички и економически, и политически е, програми на Европейския съюз. Европейското управление трябва да може да насърчава е, конвергенцията, е, растеж, който да гарантира сближаването, социалната политика и политиката на заетост трябва да бъдат включени в европейския семестър със своите специфики. А, защото ако искаме да имаме по-социална Европа, то управлението на Европа трябва да бъде социално. Социалното управление трябва да бъде съставна част на европейския семестър. Това обаче не може да стане без модернизиране и усъвременяване на европейските системи за социална защита. Знаете, че Люксембург председателства Европейския съюз през миналите 6 месеца, като нашата основна тема беше гражданина в центъра на европейските политики. Социалната политика беше също наш приоритет и И организирахме през октомври спек специално заседание на председателите на е, комисиите за социални права. По време на това съседание бех обсъдени различните аспекти на е, европейския семестър и включването на социалните аспекти в е, стълба за тройно, рейтинг тройно А. Люксембургското председателство направи усилия за на насърчаване на включваща растеж, борба срещу безработицата и подкрепа на плана Юнкер, който има за цел по-голям растеж и по-голяма конкурентоспособност чрез социално инвестиране и чрез инвестиране в човешкия капитал. Само по този начин ще можем да постигнем напредък и европейските граждани вече няма да смятат, че еврото и европейската интеграция са заплаха за техния су суверенитет. Липсата на устойчива социална политика е заплаха и за вътрешния пазар и същевременно подронва доверието на европейските граждани в Европейския съюз. Те, някои смятат, че има лесни начини за постигане на това, но това не е вярно, скъпи колеги. Трябва да бъдем по-амбициозни, трябва да, да се стремиме към конвергенция, която е, да доведе до растеж и благосостояние на нашите е, граждани. В никакъв случай не трябва да допускаме разпадането на социалната тъкан хар, раз, раз, растежа и развитието не значи уеднаквяване. Това означава да се споразумееме относно социални стандарти и показатели, които ще спомогнат за провеждането на необходимите реформи, като например по-добър надзор и координиране на социалните политики, политиките за заетост, пренос на пенсионните права от страна в страна и признаване на професионалната квалификация в отделните страни. Също така трябва да помислиме за създаване на един механизъм за борба с а, безработицата на европейско равнище еврогрупата, която ще работи по социалните проблеми и проблемите на заетост, ще позволи да постигнем напредък. Може и в тази група да бъдат включени представители на националните парламенти и на Европейският парламент, като това ще даде по-голяма легитимност на тази група. Е, работната група трябва да работи в тясно сътрудничество с социалните партньори и включително и с представители на държавите членки, които не са членове на еврозоната. Предизвикателствата, пред които сме изправени, са едни и същи. Економическия прогрес, економическия растеж означава и социален растеж. Целта е да имаме общи социални стандарти, които да бъдат високи, да има растеж, да се насърчава заетостта и е, образованието и професионалното обучение, които да бъдат е, на е, съответното ниво. Заедно трябва да работиме за Европа. За това Европа да има една жизнеспособна социална политика за укрепване на социалният модел, който служи е, за модел в целия свят. А, няма да, невероятно няма да можем да намерим е, решение, което да бъде еднакво за всички, но трябва да направим необходимите усилия. Европа трябва а, да а, бъде на висотата на, обещан, на обещаното пред своите граждани. Защото само по този начин ще си възвърнем доверието на гражданите, които вече се съмняват в бъдещето на единна Европа. Чрез социалният пакт можем да вървим напред. Благодаря ви за вниманието. Шаш recht herzlichen Dank. Много ви благодаря, господин Енгел. Ще слушаме Николаус Маниус и след това ще а, е, прием във въпросите, защото мисля, че има какво да обсъждаме. Николаус, имаш думата. Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που δίνετε διαμέσου... Благодаря господин председател, благодаря за предоставената възможност да изкажа вижданията на гръцкия парламент. Колегите от комисията по а, заето си социални въпроси. Ние също приветстваме а, усилията за изграждането на европейски стълб по социалните права. Нашият парламент, разбира се, се ангажира със своята активност на всяка една фаза, за да се а, укрепи европейския социален модел който предлага социална защита и а, справедливо социално развитие. Темите, които обсъждаме днес, всъщност са малко по-общи. Те обхващат също така европейския семестър, както и а, управлението, економическото управление. А, и не бива да забравяме тези теми в контекста на а, кризиса, кри, економическата криза. А, особено това, което виждаме и а, в Гърция, а, имайки предвид а, финансовите а, е, показатели, за съжаление, не се подобри финансовата ситуация и не се създадоха добри условия за економически растеж, което разбира се, с други думи, не подобри условията на живот на нашите граждани. Тази нова инициатива всъщност предвижда не само социална справедливост, но и много сериозни бюджетни рестрикции, както и дисциплина. което означава, че всички държави членки трябва да спазват своите ангажименти. Както и ако се подобри сътрудничеството между институциите, то се надявам тази политика всъщност да създаде една добра мрежа за социална защита. Особено за онези групи от нашето население, които са най-уязвими. Бих желал да подчертая някои по-важни аспекти по отношение на социалното измерение, имайки предвид економическото управление. Първо, управление на, управлението на кризите всъщност се насочва върху е, фискалната консолидация, както и макроекономическите е, аспекти. Какви са обаче е, социалните последствия от тази политика? Според нас трябва да се потърсят други инструменти, за да се създаде растеж, да се насърчи растежа, да се създадат повече работни места. Не можем да променим всичко, но въпреки това всички ние трябва всъщност да се опитаме да улесним социалните критерии в рамките на европейската политика и в частност европейския семестър. Всяка европейска политика, всяка национална политика би следвало да отчита социалните последствия от политиката и социалното сближаване, създаването на разботни места да бъдат приоритета. Второ, социалната стабилност би следвало да бъде основен приоритет също така в, за всяко едно правителство, за да постигнем един нов баланс разбира се, с помощ, за да се подпомогне работата на всяко едно социално министерство, което означава, че трябва да обединим всички усилия, да задълбочим сътрудничеството между съветите по социални въпроси на социалните министри, както и социалните политики. И от една страна, от друга страна, съвета по економически въпроси, ЕКОФИН. Освен това, трябва да се гарантира адекватно участие на социалните партньори във всички тези инициативи и процедури. Активно е, сътрудничество също така на Европарламента, както и на националните парламенти. Пето, всяка една политика би следвало да има и много задълбочен устойчив елемент, елемент за устойчиво развитие и то по един адекватен начин – за да се постигне баланс между социалното и економическото измерение. Що се отнася до Европейския стълб на социалните права, бих искал да подчертая, че до голяма степен вече съществува законодателство по а, трудовите и социалните права. Въпреки това, това законодателство или не се прилага а, изцяло, или не е достатъчно. Трябва да се създаде механизъм за сближаване нагоре между държавите членки, както и между нашите общности и общини. Като идеята е да се създадат достойни работни места, да се а, защитават социалните услуги, които предлагат нашите общества и да се гарантира социална справедливост. Създаването на този нов европейски стълб за социални права би следвало да отчита променящите се условия в нашите градове и села. И би следвало това да е отправна точка за създаването на социална справедливост и социално сближаване. Този стълб би следвало да насърчава по всякакъв начин защитата на правата на европейските работещи. В противен случай, това ще бъде поредният празен мехур. Социалните партньори и гражданските организации – трябва да бъдат включени на всички нива в целия този процес. От самото начало с, в консултациите и след това в процеса по на, мониторинг и оценка. Искам да се спра също така и на колективните трудови договори и определенето на заплатите. Това е един въпрос, разбира се, важен за всички нас. Мисля, че всички ние си даваме сметка за проблемите в цяла Европа през последния век. В крайна сметка, ние сме постигнали едно колективно трудово договаряне. Това е основно право. И много от нас го считат за даденост, но това не е така. няма равнопоставеност в държавите членки, а, между работещите в държавите членки. Колективното трудово договаряне, например, беше отменено в моята страна преди 5 години. Сегашното правителство има сериозни проблеми да върне това право отново, защото институциите излизат с доста сериозен отпор. Но колективното трудово договорене е всъщност едно от основните обещания на нашето правителство и се надявам всъщност това да се превърне в факт през едните месеци. Ние всички участваме, сме, сме членове в а, нашите комисии а, по заедостта. Знаем какво означават трудовите права, а, правата на работещите. Ние трябва да се борим за тези права и да гарантираме една единна задължителна а, разпоредба по отношение на а, колективното трудово договаряне и съответно а, образуването на заплатите. Не може да има европейски стълб на социалните права, ако продължат да съществуват подобни различия и ако разбира се, се предвиди възможност за неучастие към този стълб за определени държави членки. Европейския стълб на социалните права би следвало да се опира на две оси, които се взаимно се допълнят. Първо, да се запълнят пропуските в е, законодателството на социалната политика и разбира се да се подобри е, действащия работен климат и да се постигне баланса между работодател и работник. Европейския парламент, както и националните парламенти, не могат просто да а, запазят дистанция в, а, а, този, а, в тази политика. Защото ако искаме да да имаме една справедлива политика, да провеждаме справедлива политика, то тя трябва наистина да е справедлива и за двете страни, и за работника, и за работодателя. Искам да се спра на темата за гъвкавата сигурност, Flex Security. В някои държави членки има вече доста добри а, а, практики. И специално в тази област ние подкрепяме идеята за а, стабилни и сигурни работни места. На всеки етап от тази процедура е важно да се включат както синдикатите, така и работническите и работодателските а, организации. Всяка социална система би следвало да се стреми към социално сближаване на европейско ниво, за да не се стига до социален дъмпинг – това е важно както за трудовия пазар, така и за социалната защита на работниците. Определенето на социални е, показатели могат е, е, да се използват както за заедостта, облагането на работните места, образованието и така нататък. Всяко решение би следвало да се взима съвместно с всички политически а, заинтересовани страни, както и а, а, да с, а, представителите на а, работещите да бъдат активно приобщавани в целия този процес. И аз мисля, че Комисията по заедост в Европейския парламент може да изиграе съществена роля. Тези предложения за изграждането на европейски стълб на социалните права, според нас също а, са един добър сигнал. Но трябва да се направи оценка на последствията, например, които могат да проистекат от промяната на трудовите взаимоотношения, на новите политики и така нататък. Ясно е, че някои рестриктивни политики а, са така диаметрално противоположни именно на социалните политики. И ако ние гарантираме а, а, жилища, здравеопазване и образование на нашите граждани, то ние ще постигнем успех. Особено трябва да обърнем внимание на децата, учащите се, младите майки и да помислим за конкретни мерки за тези групи, а не просто да се правят само анализи и оценки за тях, защото тези групи са първите, които са ощетени в времена на криза. Според нас социалните права са универсални. Те въжат за всички. Социалните права трябва да въжат за всички, без значение къде живеем в Европейския съюз. Без значение каква е нашата националност, какъв е нашия происход, пол, сексуална ориентация и вероисповедание. Благодаря за вниманието ви и а Надявам се, че не съм просрочил времето си и очаквам с нетърпение въпросите ви. Благодаря, Николаус. Благодаря, Николаус. Разбира се, когато а, имаме гости и ние винаги им препоръчваме а, колко време да, да говорят, но ти както каза, че а, ти каза, че много важни неща, така че не си просрочил времето. А сега дебатът може да започне. Имаме 12 изказвания. Мисля, че е хубаво да се придържаме към двете минути време за изказване. Румоя Раджунс от Латвия има думата. Благодаря ви. Засилването на социалното измерение в економическия валутен съюз е основна тема, която се обсъжда в Латвийския парламент. Обсъждали сме неколкократно. Ето защо бих искал да подчертая, че при прилагането на националната, реформа, на националната програма за реформи решихме да използваме балансиран подход, който се базира не само на економическия растеж, но също и на социалното развитие. Този подход – се насърчава от механизмите на управление в Латвия и дава по-широка перспектива за социалното измерение, като дава същевременно възможност за обмен на становища във връзка с отделните политики по намаляване на социалното изключване и бедността. Относно съвета по конкурентоспособност. Латвия има доста скептична позиция в това отношение. Разбира се, приноса на заключенията на съвета е значителен, но да имаме предвид все пак, че в социалната политика и в политиката на заетост на национално равнище си има добре организирана система. Схемите за възнаграждения също са в правомощията на държавите членки. Това отразява индивидуалния подход на всяка една държава членка. Всяка а, държава членка си има свой подход, Латвия включително. Ние присъждаме различна отговорност на социалните партньори и подхода в различните държави и членки трябва да се уважава. Основната задача на тристранката в Латвия е да се стигне до сътрудничество между правителството, работодателите и работниците. Търсим решения на всички економически предизвикателства, които да отговарят на нуждите на обществото и на държавата. Целта ни е да гарантираме социална стабилност и да се подобри благосъстоянието на хората. Идеята е да има съотговорност между социалните партньори и нас при вземането на решение. Съвета разглежда също а, така и специфичните препоръки по държави членки. Dankeschön. Jetzt folgt äh, Светлана Ангелов. Светлана Ангелов заместник-председател на Комисията по заедостта в Българския парламент. Благодаря ви. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, правителството на България счита активният диалог с социално-економическите партньори и с неправителствените организации за ключов фактор за ефективно сътрудничество и за постигане на широк обществен консенсус относно економическият курс на развитие на страната. Тази позиция, както рационализирания европейски семестър, са основата за осигуряване участието на социалните партньори на ранен етап от изготвянето на актуализацията на Националната програма за реформи. В България основните принципи и правила на заплащането на труда са регламентирани в законодателството. Социалният диалог е основополагащ инструмент, касаещ в областта на заплащането на труда. Съгласно практиката всички въпроси, касаещи изжизненото равнище, се съгласуват и са предмет на консултации с Националния съвет за тристранно сътрудничество. Конкретното определение на заплати в реалния сектор се извършва на пазарен принцип при спазване на механизмите на съвременните европейски модели на индустриалните отношения. Работните заплати се договарят на бипартитен принцип с колективните трудови договори и вътрешните правила за организация на работната заплата към тях. Държавните органи имат за задача да създадат благоприятни условия за економически растеж, като поддържане на баланс между нивото на заплащане и производителност и данъчно облагане. Този процес се консултира с социалните партньори в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Заплащането на труда е само един от факторите за конкурентоспособността на една економика. Политиките по заплащането на труда последователно се изменят и развиват, като се поддържа и тенденция към постигане на по-голяма гъвкавост. Целта е те да допринесат за създаване на добавена стойност, повишена предприемчивост, мотивация, ефективна и успешно развитие. В българското законодателство предвижда, че при осъществяване на трудовите права и задължения не се допуска пряка или непряка дискриминация, основана на народност, происход, пол, сексуална ориентация и вероизповедание. Равно заплащане за равен труд е справедлив принцип, който трябва да се цени от всички работодатели и българското законодателство е създало условие и е достатъчно толерантно, като не поставя различия в заплащането. Благодаря за вниманието. Ви благодаря. Томас Ман има думата. Европарламент. Благодаря ви. Жан-Клод Юнгер направи много важна стъпка. В началото на този мандат на Европейската комисия той каза, че той желая Европейската комисия най-сетне да изглежда малко по-социално. Да, много неща са вече направени, но за съжаление точно в тази област не сме успяли. Именно защото много хора се е, маргинализират, много млади хора се радикализират или отиват в е, е, дясната, дясното политическо пространство и така нататък. Фактите са много какво сме правили? Социалният механизъм за социалните инвестиране и така нататък. Ние в нашия парламент, ние всъщност се борихме за това да се приеме младежката гаранция. Не всички държави членки я приеха. Това е една инициатива за младежите, която предвижда пари да се помогне на младите хора, да не остав... бъдат оставени сами на себе си. Това са важни неща. Обаче всъщност не виждаме ли, че е, това е, всъщност е, носи европейска стойност? Един въпрос имам към е, колегата от Гърция. Аз бях миналата седмица там, разговарях с вашия финансов министр и други представители на парламента и така нататък. Когато се правят економии, то това се, тогава се говори нали, за, за криза. Но а, когато имаме а, економии, трябва нали, да се правят се паралелно и реформи. Напълно споделям вашата а, позиция, господин Маниос. Важно е наистина да се ограничат економиите и фискалните а, а, ограничения, но не е ли възможно, искам да ви попитам, не е ли възможно вие наистина да направите реформа на пенсионната система. Вие това не го правим просто само и само за да а, а, съсипем Гърция. Напротив, хората трябва да усетят колко е важно да имат пенсии, които наистина са реални. И това е важно за бъдещето. Уверявам ви, господин а, Маниос, а, а, наистина намеренията са ни добронамерени. Евангелиус а, Васякос има думата сега от гръцкия парламент. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία που μας... Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, че а, ни давате тази възможност, скъпи колеги. Към господин Маньос. Вижте, и аз бих искал да ви обърна внимание а, на проблемите, които изпитва Гърция в а, контекста на криза. А, най-много пострада младото поколение. Всичко това ни постави в изключително тъжна ситуация. Милиони и половина са безработните, 26% с други думи. Младите хора са най-уязвими, а те са изключително важни за економическото развитие на всяка една държава. Сега на Гърция се гледа като на водеща държава по отношение на младежката безработица. И това се дължи на тежката економическа криза. Дължи се също така и на бежанската криза. Тя също се отразява на Гърция поради нейното местонахождение. Това довежда и до тежка социална криза, до отчаяние. Отчаяние, което се споделя от много хора в Гърция и най-вече млади хора. Това поставя под натиск и Европейският съюз. Опитваме се да намалим младежката безработица, като изградим устойчив трудов пазар за младите хора. Инвестираме в обучение и в подкрепа на младите хора, за да може те отново да се върнат на пазара на труда. Доста средства идват от Европейския съюз. За да може да ги освои, Гърция предприе редица мерки, за да може да се насърчи и самопредприемачеството. Насърчаваме също и обучението. Направихме необходимите корекции в законодателството, за да насърчим и работодателите да наемат повече хора, за да може те да продължат да обучават своите работници и да им предоставят стимули. Идеята е да се насърчи и социалният диалог. Въпреки всички положени от нас усилия, обаче, не видяхме особен резултат, което означава, че трябва да се потруди малко повече. Европейския съюз трябва да подкрепи по-ефективно държавите си членки в намиращи се в трудно положение. И най-вече тези държави членки, в които младото поколение е затруднено. Ако няма солидарност, държави като Гърция няма да оцелеят. Благодаря ви. Искам да ви припомня двете минути време за е, изказване. Пан Демареш от Португалия има думата сега. Obrigado, Sr. президент. Muito obrigado, Sr. Presidente. Благодаря ви, господин председател. Ако направим един сериозен анализ на структурните фондове, ще видим, че се стигна до съпиране на европейския социален модел. Репутацията на Европейския съюз се влуши и богатите държави забогатяха още повече. Много се вложиха условията на труд в Португалия. С 3% се увеличи разликата в заплащанията на мъжете и жените у нас. Дори и безработицата да спадна, 9% от активното население все още е без работа. Много хора от дълго време са безработни. Една пета от обществото е на прага на бедността. Над 400 хиляди деца са засегнати от този проблем. Над 10% са бедните работещи в страната. Създаването на качествени работни места трябва да бъде приоритет на годишния план за растеж. Несигурните работни места само задълбочават неравенството. Много а, държави трябва да прилагат такива корекционни програми, което води до напускане на страната от младите хора. Всичко това, разбира се, се отразява на демокрацията, на пенсионните фондове, на здравното осигуряване – в крайна сметка, невъзможно е да се реформира структурата на една държава, ако не бъдат приобщени и социалните партньори. Националните съвети по конкурентоспособност също участват, но те са врагове на социалните партньори. Необходимо е да се създадат благоприятни условия, за да може да действа социалното измерение – в Португалия имаме специален компетентен орган, който е признат от Конституцията. Качеството на работните места в Португалия е обезпокоително. Безработицата достигна невиждани нива в много държави. Как при това условие можем да говорим за рейтинг от тройно А, било то 1А. Аджия, Благодаря ви, Лаура Благодаря, господин председател. Социалното лице на Европа – олицетворява ли се от настоящата програма на господин Юнкер? Ако това е така, да се надяваме, че този план ще проработи възможно най-бързо. Лицето, е, което въплащава Европейската комисия в момента е нечовешко. Тя просто не познава проблемите на Европа. Това е факт. Примера с Гърция е символичен в това отношение. Структурните реформи в последствие на политиката на строги економии подкопаха социалната система. Стигна се до социално отчаяние. Мерките нямат нищо мерките всъщност не познават действителността на нашата държава. Така че престанете да говорите за това тройно А, четворно А или петорно такова. Нека да говорим за реални мерки. Спомням си какво каза господин Юнкер за Гърция. а Той я сравни с горящ самолет. Обяви също така, че структурните реформи са единствения инструмент, който може да позволи на тази държава да се стъпи на краката. Но нека да бъдем и хора, защото всичко останало са празни думи гръцкото, гръцкия народ не заслужава такава съдба. Благодаря. е следващият оратор. Комисията по заедост Франция. Благодаря, господин председател. Европейският економически валутен съюз не може да крачи само с валутния с валутната си подкрепа. Ако продължаваме да, продължава да има дисбаланси в фискален аспект, социален аспект, по отношение на възнагражденията, това просто дестабилизира Европа. Днес наистина несправедливостта е най-крещяща в областта на заплащането възнагражденията могат да се превърнат днес в инструмент за конкурентоспособност, който се използва от различните държави членки. Трябва да направим, да се пребориме срещу това чрез конвергенция на възнагражденията. Пак социалният пакет, предложен от комисията, е една първа крачка, но трябва да отидем по-далече. Е, по-далеч. Минималната е, заплата трябва и ще фигурира в предложенията на Европейската комисия, т.е. задължение за всяка държава членка да въведе минимално заплащане, но време но комисията е, прави препоръки в областта на бюджетните ориентации на държавите членки. Тя също би трябвало да може да е, прави препоръки в областта на възнаграждението за избягване на недостойно и ниско възнаграждение. И да се създаде Европейска обсерватория за възнаграждението с участието на социалните партньори и европейските институции е според нас една правилна крачка по пътя на осъществяване на макроекономическата политика на Европа. Благодаря ви. Получих още две желания за изказвания прекратявам внасенето за такива, а, за да имаме време за други. Рита Милар от Финландия има думата сега. Две минути, моля ви. Äärimmäisen tärkeää, että е, puhu, kun puhumme talouden ohjausjaksosta, puhumme yhteen. Благодаря, господин председател. Когато говорим за социална политика, не трябва да забравяме, че економикът, между економика и е, социална политика трябва да има баланс. За съжаление, в много държави членки това не е факт. Е, свидетели сме на растяща безработица, особено сред младите. И според мен това е един от най-наболелите обществени проблеми, тъй като това разгражда обществата и е, същевременно ги е, превръща в е, общества на бедност. Европа е изправена пред много предизвикателства. Миграционната криза, тържещите, търсещите убежища, все повече и повече лица, които желаят да излезат на пазара на труда и които трябва да бъдат интегрирани по някакъв начин. Става дума включително и за мигрантите и а, търсещите убежище, но това в никакъв никакъв случай не трябва да превръща Европа в Европа, която се движи с различна скорост. Да има пазар на труда за европейските граждани и за мигрантите, е, които получават много по-низко възнаграждение. Синдикатите са в много трудно положение и а, не, не разполагат с добър инструментариум за защита на европейският модел. Синдикатите и асоциациите на работодатели трябва да продължават в дискусия да намират решение на проблемите. Европейският парламент. Да я заблеска от Европейския парламент. Господин председател, абсолютно съм съгласна с когато господин Енгел казва, че социалните аспекти трябва да се върнат и да бъдат отново в сърцевината на европейският проект. Трябва да променим. неща нещата, ако искаме да създадеме една наистина социална Европа. Господин Хендел каза, че законодателството на държавите членки съдържа някои прекалено неясни дефиниции на социални аспекти, като например социал, социален дъмпинг и е, нестабилни работни места. Е, тези две понятия могат да бъдат тълкувани по много различни начини и могат да бъдат свръх или изкри, тълкувани по неправилен а, начин. Аз мисля, че трябва да наричаме нещата с истинските им имена, а да из, и да избягваме а, прекалено неясни и размити понятия. Нещата трябва да бъдат ясни за нашите граждани в 28 държави членки. Бих искала също така да, да промениме дефи, дефинициите на особено на проблематичните а, проблеми, като например бор, борбата с ни, а, не, не, нестабилните временните работни места а, ако искаме да, да се бориме про безработицата, нека всъщност се, ботиме за, се бориме за нови работни места. Какво можем да направим за а, бизнес средата и за предприятията, за да могат те да назначават, набират много повече работна ръка. А, нека да говорим за професионално развитие на хората, а не за а, образование по време на целия живот. Аз мисля, че понякога, ако наричаме нещата по друг начин, това ще спомогне да ги, намерим решение. Аз те националка съм. Реби Удошпилки от Словения. Те поздрав е, всем избраним. Благодаря, господин председател. Добър ден дами и господа. Европейският съюз не беше подготвен да се справи с економическата рецесия под формата, под която тя се прояви. Защо? Защото социалната ситуация на всички слове се влуши. Европейският съюз би следвало да обединява равнопоставени народи, като се гарантират социалните права за всички. Европейският съюз би следвало да надгражда върху социалните права. В противен случай не съществува Европейски съюз. Този социален рейтинг 3А според нас е добра идея, която обаче би следвало да се разработи и приложи амбициозно. Европейският съюз може да бъде успешен в своята економика и социални политики само когато се спазват социалните права на всички. Ако позволите да приключа с малко економически понятия, аз мога да кажа, че вече наистина трябва да се сложи край на а, а, мерки, които са ограничаващи, а, които са наистина недълновидни, които само а, влушават а, климата на а, работещите. Трябва да насочим вниманието си към политиката по заетост, политиката за младежите, в семействата и така нататък, но в никакъв случай не бива да се случи, стига до а, ограничаване правата на гражданите. Габи Цимър, Европарламента има думата. Уважаеми дами и господа, очевидно сме изправени пред дилема. От една страна всички ние желаем Европа да бъде по по-силна и по-социална. От друга страна, също така всички знаем, че социалната политика всъщност се прилага на национално ниво, т.е. на европейско ниво. Този въпрос за социалните права, стойности изобщо не се проблематизира. Тук всъщност само се задава контекста. Дали става въпрос за а, а, доклади а, с препоръки за страните и нещо друго. Това са, винаги се правят препоръки от европейските институции, които обаче противоречат именно на този идеал за социална Европа. Така че всички ние първо трябва да проведем един дебат какво разбираме под социална Европа и как ние можем да се сътрудничим Европарламента и националните парламенти. Ако ние допуснем нашите правителства в съвета да представляват съвсем различна политика и и просто да има разделение на властите, така се каже. Ми, ние ще си правим нашата политика, пък вие си защитявайте социалната политика. Не. Това не може да се случи. Ако ние желаем да защитаваме хора, правата на хората, без значение къде живеят в Европейския съюз, трябва да им помогнем да излезат от бедността. Ако не се случи това, то тогава няма никакви цели, които просто а, се спазват или се реализират от Лисабонската стратегия. Не. Ние допусваме да се нарушава хартата на основните права и виждаме, че все повече и повече хора изпадат в бедност. Това, което предлага Юнкер със стройното А е добре. Но кога ще бъдат представени конкретните критерии, измеримите цели, за да всички за знаем, че ние отиваме в тази посока към нашите цели. Благодаря. Благодаря. Андриан Соломон има думата сега от Румънския парламент. Благодаря, господин председател. Както правилно казваше господин Маниус, следствие на кризата трябваше да прилагаме бюджетна дисциплина, която не ни позволи да намериме решение на а, проблемите. В а, Румъния беше добрия ученик на тази бюджетна дисциплина и през 2010 година намалихме заплатите с 25%, намалихме пенсиите, ограничихме социалното е, осигуряване, но проблемите не бяха решени. И през 2015 година Румъния една от страните с положителен растеж с от около 4%. След като, об... След като обаче направихме реформа в областта на възнаграждението. Това е доказателство, че преосмислянето на политиката на възнагражденията може да доведе до положителни резултати. В момента се говори много за съветите по конкуренция. В писмото на петте председателя се предлага заплатите да бъдат контролирани, за да се превърнат в лост за конкурентност конкурентоспособността. Не само заплатите трябва да бъдат а, включени в а, тази политика. Трябва има и други показатели, и други фактори, които, а, които имат, биха могли да имат последици и положителни последици за конкуренцията. Когато говорим за структурни реформи, които се отразяват на а, предлагането, но имат отрицателни последици за търсенето, това в никакъв случай няма да доведе до решаване на проблемите на безработицата. Затова асиметричните политики, насочени към търсенето и предлагането, могат да се окажат от, с отрицателни ефекти, да доведат до по-голяма до по-голяма несправедливост в държавите членки и до а, много повече разлики между държавите е, членки. Благодаря ви. Благодаря ви. Алберто Монтеро от Испанския парламент има думата. Алберто Монтеро? Алберто Монтеро, тук ли е? е? Buenas tardes, muchas gracias, presidente. Yo creo que no... Благодаря, господин председател. Не смята, че можем да говорим за социален модел в Европа, и общ е, пазар. Да, имаме някои общи неща, като обща а, е, е, валута, обща пазар, но нямаме общ социален модел. Той не съществува. Ако наистина решим да го изградим, защото това е важно за нас, то поне трябва да се направи нещо за работниците. И то това да го направим в нашите страни. Това ще бъде наистина предпоставка за изграждането на социалния модел, защото през последните години виждаме, че този модел се разрушава вследствие на политиката след финансовата и економическа криза. Което, разбира се, задълбочава различията между страните и в Европейския съюз. Социалният стълб няма да може да се е, е, с, изгради, ако не се съобразим с някои неща. Например, какво става у нас в Испания на пазара на труда? Шокът, който преживяхме, е двоен. Над 20% беше безработицата в продължение на 7, 7 години, даже много по-лоша е, беше ситуация, отколкото в Гърция. И разбира се, това се оказа изключително зле също така и върху планешката безработица, която възлиза на 25%. Сега се опитва правителството да създава работни места, но се намалява времето за работа. Нуждаем се от качествени промени. Работниците не разполагат с е, необходимите средства и пари за своите потребности. Трябва да се започне с промени в социалното законодателство, да помислим кои са последствията от економическата политика и така нататък. Благодаря за вниманието. Господин Фронтулис от Европейския парламент. Я μια ακόμη φορά се вхология. Господин председател. Да, всички говорят за това, ние искаме, ние трябва. Обичайният език на политиците. На практика обаче нищо не се прави. За да излезем от е, задънената улица, в която се намираме. Ние всъщност е, договаряме различни предложения, за да се сборим с безработицата, младежката безработица и така нататък. Но какво се получава на практика? Държавите членки не могат просто да прилагат програмите. Например, пет години у нас се прилага политика на ограничения. И гръцкото правителство е принудено да а, заплати всички кредитори. Тоест, с други думи, изчезна социалната система, системата на благосъстояние, както и системата на здравеопразване. Защо трябва да имаме цели, да си поставяме такива, ако не можем да ги е, изпълним? Трябва много внимателно да разгледаме въпроса за социалния дъмпинг. Не съществува колективно трудово договаряне. Вие може да правите из, е, предизборни обещания, а след това, като спечелите, да правите точно обратното. Защото всички ще отидат на улицата безработните, от фермера до висококвалифицирания учен. Защото това се случи у нас. Те, хората напускат страната. Как може да се очаква да се постигне някакво економическо развитие с такива безпощадни данъци. Господин Николаус, вие заправихте да кажете какво стана с пенсиите, какво стана с така наречения прословутия механизъм за финансова защита. Нищо не проработи. Другите страни, освен, а, а, освен това и в това число и Германия, разбира се, продължават да натискат Гърция този а, път на надолу. Колега от Европарламента. Дидон. Благодаря, господин председател. Да, осъзнаваме, че в някои или в повечето държави членки европейските граждани страдат те са жертви на несигурни работни места или на безработица. Европа трябва да има по-социални аспекти, да има по-социални е, устой. За това, господин председател, искам да подчертая две неща. Необходима е по-добра координация между държавите членки и на европейските Колегата спомена преди малко, че сме създали европейски инструментариум за борба с безработицата сред младите и дългосрочната безработица, за да насърчиме мобилността на европейските граждани. Така че моят въпрос днес е следния. Европа трябва да поеме своята отговорност, да, но държави, държавите членки използват ли инструментите, с които разполагат, използват ли ги правилно, следват ли препоръките, които са им отправени и по какъв начин те са взели и какви мерки са взели, за да ги приложат. Второ, необходимо е в никакъв случай не трябва да противопоставяме економика и социално. Двата стълба трябва да се да бъдат е, взаимопомагателни и взаимодопълващите, е, допълващи се. Трябва да помислиме по какъв начин да помогнем на предприятията, за да наемат хората и да помогнем на хората да създават предприятия, да стават предприемачи. Само по, само по този начин можем да създадем благоденствие, да, да създадем нови работни места и да възвърнем доверието на европейските граждани в европейския проект. Това бяха изказванията от залата. А сега бих искал да дам думата на нашите двама оратори да се изкажат в рамките на две минути и половина всеки. Благодаря, господин председател. Много бяха засегнатите теми и по много от тях сме съгласни, че економиката и социалната политика трябва да бъдат разглеждани в единство, че те са тясно свързани, че социалният диалог трябва да бъде подхранван и усъвършенстван, ако има проблеми с него в отделните страни и че не трябва да съществува трудов пазар, който да функционира на различни е, скорости, защото най-уязвимите ще бъдат първите е, му жертви. Мисля, че социалната Европа можеше да бъде изградена благодарение и стъпвайки на социалната харта, от 1989 година, от хартата, която бе приета преди договор от Мастрих, но която в крайна сметка не бе правилно приложена. През последните години се поставя предимно акцента върху економиката, върху а, конкурентоспособността и заради, това всъщност напредъка се забавя. Защо? Защото има липса на доверие. Както правилно беше казано, инициативите за младите са много добри и подходящи, но те трябва да бъдат разглеждани не в краткосрочен и средносрочен план, а в дългосрочен план, тъй като те са тясно свързани с образованието и обучението. И ако предприятията не създават достатъчно работни места, то това може би се дължи на липса на доверие и на е, непродуктивен диалог между социалните партньори. Е, Днес гражданите трябва да бъдат убедени, че Европа ще наблегне на социалното, на социалните аспекти и чак тогава можем да видим дали ще има положително развитие. Госпожа Язовецка е права. изисквайки нашите послания да бъдат много по-ясни посланията, отправени от Европейският парламент към държавите членки. Наистина, нестата, дефинициите трябва да бъдат структурирани, изяснени И ако е, днес Европейската комисия иска да промени е, насоката на Европа от чиста економика към по-социална Европа, то е, това, тази, този подход е правилен. Сега господин Маниус, три минути. Благодаря ви. Благодаря ви, че минавате малко повече време, господин председател. Позволете ми да започна с а, един коментар. Когато се върнем в Гърция след тези срещи днес и утре, аз ще бъда по-голям оптимист, отколкото бях вчера. И слушах колеги от различни страни, от различни политически партии, които повдигнаха много сериозни въпроси. Но защо аз ще се отида с положителни впечатления? Именно защото много хора от различни а, хора са разбрали, че гръцкият експеримент е неуспешен. И това ще влезе в аналите на историята като урок за всички хора. И колегата а, Ман, <laughs> Томас Ман, което историческо име разбира се, искам да отговоря на неговия въпрос. Да, защо нещата експлодираха в социалния сектор. Не е вярно, че нищо не сме направили. Напротив, че ние наистина провеждаме реформи. Но първо реформираме нашите институции. Социалната система в Гърция започна да бъде реформирана още през 90-те години. Тя беше една православна система, която разполагаше с много различни социални фондове. Някои бяха обвързани с правителството, с, с, бяха секторни и така нататък. Банките, Olympic Airlines, това са, бяха огромни към компании. С огромен брой персонал. И всичко ние, ние това трябваше да го реформираме. Бяхме критикувани за подписването на споразумение през лятото. Ние го подписахме, но защото решихме, за да не, за... да не загубим повече пари от Европа. Сега разбира се, се опитаме да реформираме е, пенсионната система, раното пенсиониране. Не си мислете, че ние това можем така с лека ръка да го премахнем. И на времето хората се пенсионираха на 50 няколко години. А сега ние всъщност какво можем да направим с цялата от тази огромна финансова пропуст? Можем ли да създадем нова или различна система на плащания? Тези, които се оплакват в нашето общество, разбира се, че също имат право. Защото трябва да бъдат преглутнати тези 6 години от меморандума. И дори МВФ така ни прошепва, че още трябва да намалим пенсиите. Какво трябва, какво означава това да вземем пари от пенсионерите? Техните пенсии без това са доста ниски от средните пенсии в Европейския съюз. Е, Те плаща заплатите, откъде ще си ги плащаме? Ако парите се оттеглят от економиката, инвеститорите, какво ще правим? Ще загубим още повече работни места и, с други думи, социалната система ще бъде още по- разклатена. Все пак не можем да измием всичко старо. Без значение как ще наричате това криза, след криза и така нататък. Криза все пак е и гръцка дума, да не забравяме. Европа иска ли да има социално лице? Или не? Ако не, тогава да продължим с проблемите. 90% от гръцкото население заплатиха огромен дял за тази криза. И 10% се възползваха от кризата. Как да направим така, че това трябва да направим всъщност. Тези 10% да си платят за кризата. за това, че са се облагодетелствали от нея. Някои казват, че либералите разрушават Европа, други се плашат от крайната десница. Трябва да бъдем много внимателни в политиката си. Може да се окаже, че всички ние ще трябва да се върнем обратно в националните си държави Но не искаме, разбира се, да се стигне до Трета световна война. Така че срещу това трябва да се борим всички. Защото всички ние трябва да виждаме наистина какви са силите с голям, главна буква, които се изправят на пътя ни, за да се борим срещу тях. Благодаря ви! По този сега можем да приключим с този панел. Благодаря на нашите оратори Жорж Енгел, Николаус Маниус за техните изказвания. Така че, нека да поздравя нашите нови двама оратори. Заместник-председателя на нашата комисия винаги ми казва, че е, е, трябва да бъдем много точни в изказванията си, когато използваме определени понятия, термини и така нататък. За някои неща е трудно, за други лесно. Имаме, например, ОИСР дефиниция относно социалното измерение. В Европа живеят повече от 20 милиона е, човека на ръба на социалната криза или под социалния праг. Не бива да се забравя това. Може би ми се струва, че понякога голяма част от е, политиците гледат само в една посока. Бедността обаче не е явление само на е, бедните е, държави. 27% само в Лондон живеят на ръба на кризата. И то съгласно дефиницията, определението на ОСР, определението за бедност. И последните години сочат, че опитът да се поправи економиката в ущърп на хората не доведе до нищо. Доведе до това, че хората загубиха доверие. Не само от ЕС. Хората се а, а, обръщат гръб на демокрацията. Това са много важни наблюдения, които трябва наистина да, да станат част от е, европейската социална политика, политиката за заетост. Просто това да са политики, не просто да са някакви отпадъчни продукти, които да помагат само за конкурентоспособността. Напротив, това трябва да е един самостоятелен стълб в рамките на, со... на общата европейска политика. Има преди социалната политика. Затова трябва да започнем интензивни разговори с комисията, да продължим нашите разговори на ниво национални парламенти, да сме наясно как тези минимални стандарти а, да ще изглеждат, които да не са наистина стандарти за бедност, а всъщност да помагат на хората да се развиват нагоре. Економиката не може да бъде поправена в ущърп или за сметка на социалния сектор. Нуждаем се от частни, от обществени инвестиции, които да създават нови работни места. Работни места, от които можем да живеем. И то можем да живеем а, за по-дълъг период от време, а не само да се разчита на а, социални помощи. И надявам се предложението на Жан Клонт Юнкер и неговият инвестиционен план за Европа, разбира се, да се развива в тази посока. Тоест, този план означава, че всички трябва да обединят усилия европейско ниво и национално ниво, за да се създадат европейски стру... Е, структури навсякъде, които да подпомагат образованието, здравопазването и така така. Но за това се нуждаем от общи съвместни усилия. И сега преминавам към следващата тема. Нека да поздравя Бригите Вандербург, председател на Комисията по социални въпроси за етос. Камерата на представителите на Нидерландия. Добре дошли. Искам да приветствам също така Ярослав Завадил, председател на Комисията по социални въпроси на Чешката камара. Добре е дошъл. Така че с вас ще започнем а, а, дискусията. Дамите са винаги първи. Имате думата, Бригите. Uh, Господин председател, дами и господа, темата на днешния следобед е важна за Нидерландската камера на представителите. Бих искала да се спра на четири аспекта в моето изказване. Първо, да променим света, в който живеем и предизвикателствата, пред които сме изправени. Второ, ролята на интелигентните градове и региони Трето, значението на новосъздадените предприятия и накрая възможности и предизвикателства, свързани с роботиката. Първо, променливия свят и предизвикателствата, пред които сме изправени. Економиката на Европейския съюз бавно се възстановява. Вниманието се обърна от кризата към създаването на растеж и работни места – и дискусията, която водим днес след обед, го подчертава. Но първо трябва да разберем, че обществото и трудовия пазар не са тези, които бяха преди кризата. Те се промениха доста. Така че, по мое мнение, ще трябва да променим начина си на мислене и да помислим как да продължим напред, като върнем повече мъже и жени на работното им място. Това е и една от целите на стратегията Европа 2020. Необходимо е да има по-добър баланс на европейския трудов пазар, така че търсенето и предлагането да съвпадат. В Нидерландия различните възможности за обучение насърчават както работодателите, така и работниците да създават образователни програми, които да насочат вниманието на децата към професионално обучение, което ще им позволи да се върнат, да отидат на трудовия пазар в последствие студентите, които имат предприемачески умения, са привлекателни. Нашата държава така или иначе привлича много хора с бизнес нюх и да не забравяме, че има и много създадени предприятия. За да се подобрят възможностите на младите хора за трудовия пазар, на ирландското правителство има споразумения с организациите на работодателите и на работниците за създаване на голям брой работни места, най-вече за младите хора. И накрая смятаме, че Системата за възнаграждение, която имаме в Нидерландия, дава възможност на младите хора и им дава добро начало на трудовия пазар. Ролята на интелигентните градове и на регионите. Второто нещо, на което искам да се спра. Те са ключово важни за създаването на работни места. Нидерландия смята, че градовете, а ние не сме голяма държава, имаме а, доста градове, как да се изкажа, нашата държава е да кажем, че имаме а, няколко града и ча... останалата част от страната е просто останала част от страната. Та градовете са много важни за иновациите и за заедостта. Ключа към успеха са регионалното и местното развитие. Трябва правилно да се комбинират различните инструменти. Например, общините, които издават разрешителни, могат да помогнат на фирмите да намерят съответните помещения, могат да помогнат и на фирмите в избора им за инвестиции, в бъдещата им работна ръка. По този начин също се стига до създаване на работни места и така се стига до създаването на интелигентни градове. Ейндховен е добър пример за такова съчетание. Това е град в южната част на Нидерландия. В този град се помещават големи компании като Philips и ASML. През 2011 година този регион на този град бе обявен за най-интелигентния в света от специализирания в това отношение форум. Този град и останалата част от а, а, страната са изключително важни, защото те могат заедно с правителството да улеснят сътрудничеството. Сътрудничим си тясно с академичните среди и с предприемачите. На следващо място значението на новосъздадените предприятия. Както всички вие знаете, и някой вече го спомена, много семейни фирми, но и малките и средни предприятия са важни за създаването на новите работни места. Но създадените предприятия също играят важна роля. Един добър пример в това отношение е нидерландското предприятие, което има инициатива наречена Делта. В рамките на тази инициатива на Нели Круз се създават възможно най-добрите обстоятелства за новосъздадените предприятия. По смисъл на тази инициатива се създава фестивал, на който се събират всички предприемачи и желаящите. Има доста видни оратори, представители на Apple, например, с създателите на Google, Всички а, тези оратори могат да вдъхновят а, нашите хора, за да се създадат нови предприятия. Бил Гейтс също посети нашата държава и се срещна с много представители на ново създадени предприятия, но също и с членове на Нидерландския парламент. Говориха за инвестициите за частния сектор – Новосъздадените предприятия и предприемачите имат също възможност да получат допълнително финансиране. Банките са изключително стрикни е, относно отпускането на финансиране на новите компании. Банките не само дават финансова помощ, е, но и морална такава на предприемачите. Съвсем наскоро нашия парламент е гласува план за действие, в който се съдържат 42 точки за подобряването на бизнес средата в страната и е, улесняването на достъпа до финансиране. В този контекст ще поговорим и за краудфандинга. Това е, е интересен и альтернативен начин за финансиране, който може да доведе до създаването на нови работни места. Камерата на представителите на Нидерландия организира кръгла маса по темата миналия месец и обсъдихме начината по който можем да подобрим предизвикателствата, свързани с краудфандинга. Обсъдихме го с представители на бизнес, света и представители на различните институции по контрол. И на последно място възможностите и предизвикателствата, свързани с роботиката. Това не на последно място, разбира се. За да може да продължим да се ползваме от новаторството и от новосъздадените предприятия, ние трябва да разберем, че светът все повече се цифровизира. Техническото развитие и развитието на роботиката със сигурност се отразяват на нашата економика и най-вече на трудовия пазар. Комисията по социални въпроси в Нидерландия реши да не чака да види какви ще бъдат последствията – тя реши да започне проучване, за да определи предизвикателствата и възможностите, които можем да очакваме от някои технически развития. проучването беше насочено към миналото, разбира се, като се взеха предвид някои основни технически изменения и бяха отчетени последствията от тях. От това проучване може да се научи също така кои ще бъдат победителите този път. А може би ще може да научим и коя ще бъде губещата страна. По този начин ще имаме по-добра представа за предизвикателствата и възможностите, които стоят пред нас. Ще можем да се адаптираме към тях, за да извлечем максимална полза. Въпроси като а, какво да правим с образователните програми? Например, да стимулираме младите хора да се ориентират към по-различни професии в своето образование. Не само да се насочват към психологията, но и към ИКТ технологиите може да се насърчи професионалното обучение на младите хора и да се осигури правна закрила за някои категории работници, които в момента не се ползват с такава. Много работа ни очаква в това отношение, както вече казах, в моята комисия, в Нидерландския парламент в момента обсъждаме тази тема. И накрая, както вече споменах, трябва да работим заедно, да се вдъхновяваме взаимно, тъй като това е от изключително значение предприемането на действия и поемането на отговорност в нашите държави членки трябва да се прилага. Не трябва да се страхуваме да даваме обяснения на нашите граждани. Само така ще имаме конкурентоспособни държави и конкурентоспособен Европейски съюз, в който създава нови работни места. В Нидерландската камера на представителите смятаме, че е много важно да има междупарламентарно сътрудничество. Необходимо е да обменяме информация и добри практики, но не само между национални парламенти, но и да обменяме информация заедно с евродепутатите. Това е така наречен демократичен контрол – Необходимо е да се възползваме от добрите ни идеи, но и да се получаваме от нашите грешки. Може би ще научим най-вече от грешките си. Аз бях предприемач и ви уверявам, че когато човек греши, се учи най-добре. Очаквам с натърпение да науча малко повече от колегите и да чуя и вашите коментари. Благодаря ви. Много благодаря на Бригите. Беше ми обърнато внимание, че другият оратор не само е председател на комисията, но и дълги години е бил председател на Конфедерацията на синдикатите в Чешка република, така че искам лично също така да ви приветствам и ние сме колеги синдикалисти. Ярослав, имаш думата. Благодаря, Томас. Данио, неприятеля, подникателе. Аз в момента съм седнал до социалния си враг, предприемач. Така че Хамлет е казал преди няколко века да бъдеш или да не бъдеш в е, Република Чехия. Ние преживяхме едно странно развитие преди кризата, след кризата. Много неща а, не се развиха по благоприятен начин. Защо? Както каза финландската колега, социалното и економическото трябва да се взаимодопълват. Така ние го наричаме а, социал, социален економически оптимум т.е. баланса между социалното и економическото. През 2009 година, когато кризата застигна нашата страна, трябваше да прилагаме бюджетна дисциплина. Инвестициите спаднаха, възнагражденията, заплатите, пенсиите станаха жертва на а, бюджетните ограничения и и е, е, правителството продължи по този начин, докато наистина постигна плътна, плътен провал. През 2012 е, година някои страни тръгнаха по пътя на растежа от 1,8 до 3%, като Полша и други, но в Чехия растежа беше отрицателен поради точно бюджетната дисциплина. 10%, 10% от активното население беше безработно. Днес в, в е, економическият растеж е 4,4%, поне това беше е, през 2015 и имаме е, драстичен спад на безработицата. Защо? Защото службите за безработица безработни, е, за подпомагане на безработните бяха е, преобразувани и в момента са в състояние да и разполагат с капацитета да намират заетост на много хора. Е, в момента безработицата е спаднала до 6% и има и значителен спад сред младите безработни. Различни са мерките, предоставане на субсидии, на насъчителни пакети на предприятията, готови да наемат е, млади хора. В Европа в е, е, момента е предприела мерки за борба срещу а, младежката безработица. Но ние трябва да направим един а, преглед на състоянието в различните държави членки. Знаеме, че има структурна безработица, други форми на безработица, но не разполагаме с необходимата информация, за да можем да проведеме сравнителен е, анализ. Няма достатъчно сътрудничество. Е, през е, на, на времето синдикатите бяха много петомни петумни за присъединяване на е, на нашата страна към Европейския съюз. Може би днеска настроенията са малко по-различни, но въпреки всичко трябва да направим всичко възможно, за да не се разпадне Европа. Колкото до им, иммиграцията, ние не сме не, не бяхме толкова силно засегнати от иммиграционната вълна. Ние сме по-скоро страна на транзит, е, през която мигрантите минават по път към Германия. Но защо е така? От друга страна, ако хората наистина са под е, заплаха, ако наистина има заплаха за, жи... за живота им, е, защо интересно не искат да, да седат в страна като Чехия, до страна като Чехия, която е страна, сигурна страна, не че това ме е, не, че това ме дразни, но от друга страна този селективен подход е, ми се струва малко странен. Те всъщност целът, е, целът страните, където има по-добра социална закрила. Така че. Аз а, нямам много голям опит, познавам само положението в моята страна и в моя парламент и знам, че дори в малък парламент като този на моята страна е много трудно да се постигне консенсус. Ако вие успявате в този огромен парламент да постигнете консенсус, свалям ви шапка. Същевременно обаче ние искаме да работиме в тясно сътрудничество с Европейският парламент и искаме той да ни помогне, да спомогне за, по, за постигането на нашите цели, по-добри жизнени условия за нашите е, съграждани, по-активна роля на националните парламенти, овластяването увластяването им, за да могат те да създадат по-добри жизнени условия за гражданите на отделните държави членки. Споменахме съветите за конкуренция или комитети или така, независимо как ги наричаме, смятам, че трябва да има някакви звен, звена, които да, да, да, да създават връзки между работодатели, правителство, трудещи се. И политическите елити са унези, които трябва да създадат е, е, успешната почва, е, подходящата среда за провеждане на диалог, защото в е, противен случай ще бъдеме губище. Не само Гърция е жертва Аз имам много приятели гърци, но тези проблеми ще могат да се разпрострат и в други страни. Така че проблема е да бъдем е, наистина а, отворени, готови да приемаме и да бъдем честни, макар и истината да не е винаги много приятна за а, а, слушане. Няма значение дали съм е, депутат от Националния парламент или от Европейския парламент. Нашите задачи са едни. Ние всички можем да допринесеме за единството на Европа, да запазиме цяло, е, целостта на Европа. Е, проблемите са много. Вчера в Брюксел имаше демонстрация на работещите в метало добива. Те протестираха срещу конкуренцията, която идва от Китай, за това, че там не се спазват трудовите условия, които се налагат в Европа в много азиатски страни условията на труд са съвсем различни от нашите. Затова ние трябва да бъдем едини, ние като Европа, като можем и трябва да се защитим. Аз знам какви са защитните препазните средства с които разполагат работниците от металургията в моята страна и унези, с които разполагат индийци, индийските работници. Нещата са съвсем различни. Но наистина това е една трудна а, и сложна дискусия. Както детският труд, например, ние разбира се, че сме противници на детския труд, но в Индия, в Бангладеш понякога децата са задължени да работят, за да могат техните семейства да се хранат. Това е просто една друга гледна точка. А, така че това, което трябва да направим е ние да се придържаме към нашите правила и а, е, тези правила обаче да въжат и за всички тези, които искат да извършват бизнес на наша територия. какво да правиме с хората, които идват законно в нашата страна и искат да работят, ами те трябва да, да бъдат третирани по абсолютно същия начин, както останалите. Благодаря за това, че ми позволихте да взема думата. Слав. Благодаря, Ярослав. Да, много важни теми ти повдигна. Аз мога цял доклад да изнеса наред с тебе. Разбира се, аз няма да го направя, защото съм домокин тук. Има вече седем колеги, които желаят да се изкажат. Моля ви, можете да се изкажете само ако попълните кар... картончетата. Само този картон. Ако попълните, можете да се изкажете на микрофона. Много съм строг. Така че, ако някой все още желая да се изкаже, моля ви да попълне тези картони за изказване. Мичислав Аугустин от Полша. Полския парламент. Имате думата. Благодаря, господин председател. И слушахме доста емоционални изказвания. Да, обикновено е, кризите е, имат доста сериозни социални последствия. И ние често забравяме е, тези огромни поврати, които паралелно си текат наред с политическите събития. Ние говорим за глобализация, развиване на технологиите, застаряване на обществото, демографски промени и така нататък. Така че аз ще говоря за последното, което наистина е доста важна възможност за инвестиции. Да, всичко струва пари, но не трябва да разглеждаме само разходите като а, тежест. Дори и а, с а, малко средства ние не можем да игнорираме социалните последствия. Огромен е броят на безработните в Европа. Затова смятам, че добре би било да раз, насърчаваме развитието на онези пазари, на онези ниши, които наистина могат да създават е, работни места. Един от тези пазари, който често забравяме, това е всъщност е, това са услугите за е, предлагане на грижи. Милиони работни места могат да бъдат създадени като се предлагат добре обучени социални работници, както и работници в областта на, на грижите. Ние имаме закон а, за това, защото по този начин смятаме, че можем да създадем 400 000 работни места. Искам да поздравя госпожа Медите Ванденберг, аз съм отпила в Полша. Филипс има 4 електростанции и скоро ще посетим Айндховен и възнамеряваме наистина да създадем е, един интелигентен град. Да, чудесно, благодаря ви. Роман Рашупс от Латвия има думата. Thank you, Mr. Chairman. It's... Благодаря, господин председател. Оставам с впечатлението, че половината, които се изказват, са от Гърция, а пък другата половина говори за Гърция. Но криза имаше и в Латвия. И затова искам наистина да спомена някои от важните за нас въпроси. От дълго време се говори за инвестиции в частния сектор, публичния сектор – като се говори същевременно за един а, приобщаващ растеж в Европейския съюз. Въпреки това е важно инвестициите да създадат нови високо квалифицирани работни места, за да се насърчава развитието на човешкия капитал и да се борим с а, а, бедността. А, както отбеляза това и колегата от Полша. Ние се опитваме да подобрим уменията и квалификациите е, на хората, които се намират на пазара на труда и по този начин да се увеличи стандарта на живот и да се постигне приобщаване. В Латвия има много сериозна връзка между показателите на е, е, пазар на труда, както и образованието. Колкото по-образовани и квалифицирани са лицата, толкова по-стабилна ще бъде позицията на пазара на труда. Високо квалифицираната ни е труд може да наистина предостави наистина решение за решаване на въпросите. И това е много важен аспект в нашата а, дискусия, а именно качеството на работните места. А, така че трябва наистина много ясно да се а, посочват какви квалификации се изискват за всяко едно работно място. Аз поздравявам Чешка република за а, а, растежа минал 2015 година първието три месече. Но да не забравяме безработицата срещу, а, между половете при жените 8,8%, а, а при мъжете 11%. Е, поне в Латвия, това е за Латвия, поне в Латвия наистина спазваме правата на жените. Благодаря, каза председателят. Искам още веднъж да ви припомня, че все още времето за изказване е 2 минути. Моля ви да го спазвате. Александро Фратян, Румъния, Румънски парламент. Благодаря, господин председател. Дами и господа. Европейския съюз бе жертва на няколко последователни кризи от на дефлация, бавен економически растеж, економически неравновесия между юга и севера. Така че трябва да, да, да вземем мерки, защото европейските граждани да, си възвърнат доверието в европейския е, проект. Смятам, че ключа към, към това а, решение е устойчивият растеж. За това трябва да имаме наистина една балансирана политика спрямо търсенето и спрямо а, предлагането. Комби, комбинация на инвестициите а, на държавно, държавния и частния сектор. А, рисковите, рисковите инвестиции и същевременно да не забравяме, че основната инвестиция е в човешкия капитал. Същевременно трябва да насърчаваме европейските граждани да, а, в това да вярват на Европейския съюз и а, комисията и правителствата трябва да намерят правилния баланс между бизнеса и граждания и социалната защита. Благодаря. Благодаря ви, Лаура Адже има думата Италия. Благодаря, господин председател. Последната година и половина на нашия мандат ние често се питаме, кои са политическите мерки, които могат наистина да доведат до създаване на нови работни места. Преквалификация ли ще бъде това? Или работни места в нови области? Зелената економика, традиционната економика и така нататък. Различни са идеите, които чуваме. Но нека да не забравяме, един риск, защото понякога някои мерки наистина са рисковани. Проекта на Европейската комисия да предостави статут на пазарна економика на Китай е доста опасна стъпка това ще разруши всички наши идеи и проекти, които се опитват да стимулират заетостта в Европа. Ние ще бъдем изложени на невероятен натиск от производството в Китай. Натиск, на който няма да можем да се съпротивляваме. Ще бъдат разрушени всички производствени структури и ние няма да бъдем в състояние да провеждаме ефективна економическа политика. Социалният дъмпинг е проблем днес в Европейския съюз. Какво ще правим обаче, когато Китай се включи в нашия, на нашия пазар? Това са важните въпроси. Можем да си говорим много за устойчива заетост, качествена заетост и така нататък, но е, ще бъдем изправени пред е, един гигант е, като Китай, който няма, не знам дали ще можем да се справим. А сега Удо Сбирки от Словения. Лепа за беседа, господ председник. Ако се поговарям... Благодаря, господин председател. Говорим за създаването на нови работни места. Което ще рече, че това би следвало да е основна цел на политиката по заедостта. А тази политика не би следвало да се превърне в отпадъчен продукт, както вие сам отбелязахте, господин председател. Естествено, че ние всички бихме желали процента на безработицата да е нулев, но това не е възможно. Може би на теория, но не и на практика. Бихме желали да се премахне несигурната работа, несигурните работни места, както и по е, наемане, което не създава социална сигурност и е, перспективи за дълъг период от време. Именно за това трябва да се инвестира много повече енергия в социалната политика, за да се постигне именно този прословут социален рейтинг 3А. Естествено, че всяка държава членка, както и Европейския съюз, трябва да си дадат сметка за характера на работните места. Важно е за една и съща работа всеки да получава едно и също заплащане. Това трябва да е справедливият принцип. Някои говорят за специализация. Да, така е. Но да не, да не забравяме развитието на нашите региони. както и а, да се комбинират различни економически а, сектори помежду си. А, също така не бива да забравяме сътрудничеството с университетите, защото все пак желаем да създаваме висококачествени работни места, които са високопродуктивни. Благодаря ви. Сега думата има Кеви Кокума от Кипърския парламент. Благодаря ви. Бих искала да започна с коментар за, за развитие на нови места. Не институциите, не правителствата следва да създават работните места, а предприемачите. Това е нашата е, наистина дългогодишна позиция. В противен случай ние няма да се справим с е, проблема. На последния съвет е, се говореше много за е, ученето през целия живот. Това са инициативи за преквалификация на работниците, за да намерят е, работа. А също така, за да могат да се намери работа и на младежите в различни фирми. Но всичко това са това е а, е, а, е, частично трудово наемане, т.е. други думи експлоатация. Ние желаем работните места да са постоянни и да са достойни. Комисария по заедостта говореше на времето за възможности за всички, а сега се говори за достойни еднакви възможности за всички. А сега се говори за достойни възможности, защото не може да има еднакви възможности. Що се отнася до конкурентно способността на фирмите, тук е в, пада въпроса за заплатите, разбира се. Например, в Кипър миналата година Петнайсет хиляди беше броят на тези, които са били изправени на съд, защото не са си плащали сметките. Тази процедура обаче беше прекратена, защото тези хора не разполагаха с никакви средства да си върнат а, а, заемите. Сега, освен това, ние желаем да се засилят публичните институциите, защото желаем работните места да бъдат високо квалифицирани и устойчиви. Благодаря. Таня Гонзалес Белес от Европейския парламент има дума. <clears throat> Благодаря ви, господин председател. През последните години установихме, че условията на живот в Европа се влушават все повече и повече за гражданите. Това не е нещо естествено, което така или иначе трябваше да се случи. Съвсем не. Това е резултата от политиката, която водихме. Политиката на минимални социални права – това е резултата от решенията взети от институциите. Виждате каква е трагедията с безработицата сред младите хора. Тази безработица се разпространява все повече и повече в Европа. Ние в Испания сме начало с над 35% безработни млади хора. Гледаме тези цифри и какво правим? Слагаме лепенки но не взимаме никакво сериозно решение. Говорим за мобилност, но мобилност ли е миграцията, изтичането на мозъци? Хиляди млади хора, в които сме инвестирали, за да ги образоваме, ни напускат. Това е капитал, който губим. Кой ще плаща за в бъдеще социалните осигуровки? Кой ще запази всички тези социални придобивки? Инициативата за младежка заетост, по мое мнение, представлява около 5% от разходите. Много проблеми изпитват държавите, които се опитват да се възползват от тази инициатива. Това, което искам да кажа, е, че не винаги младите хора са достатъчно обучени. Можем да подобрим професионалното обучение на младите хора, но това няма да даде резултат, ако не се съчетае с необходимата политика за заетост в Европа. Трябва да направим така, че държавите в южната част на Европа да могат да излязат от тази бедност, в която затънаха. Нека да сложим край на политиката на строги економии. Просто да сложим край. Нека да се върнем отново към една нова преходна индустриална епоха. Така трябва да постъпим. Необходимо е да защитим и нашето производство, нашата промишленост, защото ние изтъргувахме всичко това посредством договора за свободна търговия. Анголо има думата сега. Gracias, señor presidente. И е, yo конвенци... Благодаря ви, господин председател. Работните места са резултат от най-добрата социална политика. Това ни научиха последните 4 години в Испания. Не може да говорим за социална политика, ако економическата политика не се управлява правилно. Всички ангажименти, които пое нашето правителство, бяха свързани с подобряване на отчетността. Говореше се за увеличаване на растежа, но дефицита беше неконтролируем. И това от своя страна задуши всякакси растежа в Испания – Необходимо беше да се предприемат мерки, за да се подобри качеството на живот на хората. Смятам, че този обрат в политиката има своето социално измерение. Втория стълб на социалната държава в Испания са структурните реформи – структурни реформи, които започнаха с реформите в трудовото право. По този начин, въпреки слабия растеж, се увеличи и заедостта в Испания. Създадоха се нови работни места. През 2015 година бяха създадени 680 000 нови работни места – предприехме важни мерки, за да се справим с безработицата сред младите хора. Тази безработица, разбира се, постигна невиждани нива. Достига 50%, но да не забравяме, че в един момент надвишаваше дори 55% младежката безработица у нас. Всички инициативи са изключително важни, но е важно Европейския съюз да подкрепи нашите политики, като преориентира структурните фондове и ги ориентира към младите хора. Благодаря. Мир Маринкович от Сърбия е предпоследният изказващ се. Okay. Thank you, Mr. Chairman благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да ви благодаря за това, че ни поканихте все пак държава не членка на Европейския съюз, която взема участие в дискусия с колеги от Европейския парламент. В момента прилагаме структурни реформи в нашата държава и постигаме добри резултати, които подобряват бизнес атмосферата в държавата. Миналата година привлякохме големи инвеститори от САЩ, от Европейския съюз, от Обединените арабски емирства – все още имаме голям проблем с младежката безработица. Над 40% е тя в Сърбия и това е невиждано в Западните Балкани. Правителството ни обяви 2016 година за годината на предприемачеството. Търпеливо изслушах госпожа Вандербург, на която бих искал да задам въпрос. Какви са данъчните стимули в Нидерландия, за да може да се развие нов бизнес? А другият ми въпрос е какъв е най-добрият начин за финансиране на новосъздадените предприятия в Нидерландия. Благодаря ви още веднъж за това, че ми дадохте възможност да се включа в дискусията. Скилиотис. е последният оратор сега. Благодаря ви. Определено ситуацията на трудовия пазар се влушава. И това се дължи на неолибералните политики, които прилагахме. Този капитализъм, който идва от Брюксел. Затова потъна трудовия пазар. Нестабилността, липсата на сигурност, бедността имат своите последствия най-вече сред младото поколение. Ръста на младежката безработица в Европейския съюз е най-високия в цялата история на Европейския съюз. Най-висок е процента в южната част на Европа. Въпросът е, имаме, нали, разполагаме с економически критерии в рамките на европейския семестър. Тогава не може ли да имаме критерии и за младежката безработица? Мисля, че всички са съгласни, че основен приоритет за държавите членки е създаването на качествени работни места. И така наречения и прословут план на Юнкер. Какъв ще бъде резултата от него? От 350 милиарда в плана Юнкер, значителна част ще бъде инвестирана в частния сектор. Но първоначално, когато Юнкер все още беше кандидат за председател на Европейската комисия, беше на съвсем друго мнение. Той а, тогава мислеше за средствата, които ще отпусне Европейската комисия и които смяташе, че ще а, дойдат от различните програми Европейския съюз. Например, 2,7 милиарда сега бяха взети от Хоризонт 2020. 3,3 милиарда общо са взети от европейски програми. Това не са свежи пари. Необходимо е да създадем нови работни места. За да може да го направим, се нуждаем от дългосрочни публични инвестиции, които да се подкрепят от европейски подгра... програми. Извинете. Така ще се създадат стабилни и достойни работни места, които ще бъдат само част от по-общата ни стратегия. Необходимо е да създадем и условия за частните инвестиции, но трябва да тръгнем от държавното равнище. Държавата трябва да бъде основният инвеститор. Необходимо е да се спазват и колективните трудови договори, като същевременно осигурим и е, достойни пенсии. Благодаря. Благодаря. Имаме доста време за Бригите Вандербург, както и за Ярослав Завадил, за да представят своите отговори. Нека да започнем с по 5 минути за всеки пък. Кой да започне, вие се разберете помежду си. Jsou nová pracovní místa, správně. To je podle mě heslo, který je беше много интересен. Основната тема, която се повдигаше от всички, беше създаването на работни места, разбира се, което е не съвсем логично. Нека сега да преценим в кои области наистина сме постигнали успех, къде сме подобрили нещата. В Чешка република ние се опитваме, например, да направим анализ от какво се нуждаят определени региони, например, от квалифицирана работна ръка, какви квалификации се, нужда, се търсят, преквалификация и така нататък. Тоест, това трябва да се... Това е важна информация за местното самоуправление. Например, у нас има региони, които са били традиционни миньорски региони и сега а, а, тази дейност е прекратена. Трябва да се намерят нови шансове а, за тези региони, за да не се окажат наистина в трагична ситуация. Другият проблем е, това е незаконната заетост. От дълго се борим с този феномен Имаме надзорни органи, но въпреки това е много, много трудно да се е, премахне това явление. Е, признавам, нещата не са толкова е, сериозни, както в Испания, където делът е, на сенчетата економика наистина е доста по-голям. Опитахме се да насърчаваме инфраструктурни проекти, които създават повече работни места. Това са различни възможности. Но това не е рецепта, която ще проработи насякъде. Най-важното в случая е да се гарантира финансова подкрепа, когато, например, се предлагат интересни инициативи, концепции, идеи. От години се опитваме да реализираме различни идеи, но най-важното всъщност, крайна сметка, това е растежите и създаването на работни места. но няма една единна рецепта за всички. Всички ние трябва да изпробваме конкретни решения в нашите страни. С други думи, доста работа означава това, защото безработицата в някои региони е толкова висока, че човек дори не може да си представи. Благодаря. Wel, er is toch vertaling, dus ik doe het uh, in het Nederlands. Ehm, in de eerste plaats is Nederland niet een land... Uh... Ще говоря холандски, тъй като имаме превод. Нидерландия е по-скоро известна с добрата си социална закрила а, нашата система за социално осигуряване и социална закрила е една от най-добрите. време, но ние и не сме една от най-конкурентно способните страни. Обикновено се казва, че това са а, противоречиви неща. А нашата страна опровергава подобно твърдение. През последните години Нидерландия се управлява от коалиционни правителства, т.е. трябваше да работиме с социалистите. Знаете, че не, че не сме винаги на най-единни позиции, но въпреки всичко успяхме да намериме е, решения за промяна на е, социалните системи, системата за пенсии и така нататък и така нататък. И, и това е възможно, ако не, човек не разчита само на а, е, предписанията от а, е, Брюксел. Само 6% са нашите безработни. И също така нека не забравяме проблемите на хората, които са над 50 години. Тези, които загубят работа на този възраст, имат трудно, трудности за намиране на нови работни места. Имаме и много самонаети, но разбира се, има и много така наречените фалшиви самонаети. Аз, аз Разбирам, че всички вие или много от вас а, биха били а, привърженици на а, на безсрочни договори, но нека да ви кажа, че това е минало край. Трябва много повече гъвгавост, за да можем да се справиме с економическите предизвикателства на днешния ден. За това реформираме и трудовия пазар на Нидерландия. Нидерландия. Защо? Защото знаем, че след 10 години 50% от е, работните места съществуващи днес няма вече да съществуват, да работят. Тоест 50% от, от активното население ще работи в области, които са за сега още неизвестни. Тогава какво да правиме с безсрочните договори? С подобни предизвикателства трябва да се, да се справиме. Същевременно предприятията са онези, които създават работни места, а не държавата, не държавната администрация. Пред предприятията обаче в тясно сътрудничество с общините, градовете, това, което ние наричаме интелигентните градове работни места в транспорта, екологията. Един сръб, сръбският депутат ми зададе въпрос относно новосъздадените предприятия. Малките предприятия а, и новосъздаващите се предприятия трудно намират финансиране по принцип. Ние в Нидерландия разполагаме с инструмента за но а, е, новация, за но, но, новаторство а, и за гаранции. Е, въпреки това обаче банките не искаха да дават заеми на малките предприятия или на а, новосъздадените предприятия. И те търс, потърсиха други а, източници на инвестиции, така наречения краудфандинг и същевременно те потърсиха също други, а, други предприятия, които да инвестират в техните предприятия. Така че вместо да се връщаме към миналото и да се е, да, да, се, е, да гледаме назад, трябва да гледаме напред. Господин Анжея не е права, че не сме го, готови и в състояние да се справим с предизвикателства. Не, мисля, че точно ние, европейците, които имаме една много образована работна ръка, ние сме онези, които трябва да покажем, че сме в състояние да се справим с предизвикателствата. Да, конкуренцията е страшна, жестока, но в крайна сметка ние успяхме в Нидерландия да върнем предприятия и да създадем работни места, да ги върнем от Китай, защото в, в Нидерландия се работи по-добре. Ако е, университетите ви функционират добре, то тогава ще имате една квалифицирана работна ръка а, и ще има много, много, много по-добра връзка между а, е, бизнеса, университетите и, и работната ръка и тогава ще, ще се, се създава една синергия, която ще функционира много по-добре, отколкото Китай. Затова ние залагаме на продуктивността, на гъвкаво и добре образовано а, население. Парадигмите се променят, но ние ще успееме, защото искаме да постигнем това. Мисля, че сме изправени пред големи битки, но ще успеем да спечелим. Е, ние се приближаваме към края на нашата работа, но всички си даваме сметка, че и частните, и публичните инвестиции са важни. Сектора на образованието, възобновяемите енергийни източници, в нови фирми, каквото изброихте, всичко е вярно. Вторият въпрос е как ще финансираме всичко това. Идеята на Юнкер не е толкова лоша. Поне това да кажем. Нека да създадем един европейски план за стратегически инвестиции. Но как ще го финансираме? Обеден съм, че не можем просто да пренасочваме парите от европейския бюджет от едно място към друго. Не. Трябват ни пресни, свежи пари. От държавите членки. От частни инвеститори също така. Така че изтъкнати економисти говорят наистина за това, че трябва да се пренасочат парите, но трябва наистина това, което сме дефинирали, наистина да бъде приложено. До момента смятам, че планът Юнкер не разполага с достатъчно а, финанси, така че на национално европейско ниво трябва да си помислим как солидарно ще изпълним тази цел, а именно за стратегически инвестиции в Европа. И още един коментар. Което казахте, смятам, че е важно, а именно как ще се разпределят средствата от Европейския социален фонд спрямо държавите, изпаднали в тежка криза, бързо да се съвземат, за да могат и те да дадат своя принос без, разбира се, излишна допълнителна бюрокрация. Но всъщност така ме накара да се замисля с последните си думи. След 30-40 години 50% от работните места няма да съществуват. Някой казва 30-20 години, няма значение толкова, но Това е по-скоро да гадаем, нали? Но, важното в случая е друго. Ако изтъкнати економисти и учени казват, че четвъртата е, е, е техническа революция започва с е, дигитализацията и производството ще скочи с 30-40%, това означава, че това е повече, отколкото производителността на Германия през последните 50 години. Наистина. Тогава категориите, за които ще говорим, ще бъдат съвсем различни. Дали ще има работа? И нашата отговорност <laughs> в това за, да сме в духа на времето. Тоест, няма, има, ще има ли смисъл да говорим изобщо за целите на стратегията 2020? Аз не съм толкова оптимистично настроен. Въпросът е как този процес ще бъде насочен политически и економически на европейско ниво и на национално ниво. Не можем просто да кажем, а всичко ще се нареди. Не. Трябва да си трябва да преценим какво трябва да направим, за да имаме едно добро развитие на производителността, да имаме квалифицирани работници, за да могат хората ни да живеят е, достойно. Благодаря на нашите двама оратори за техните изказвания, за тяхното участие и присъствие днес тук. С което закривам заседанието. Ние ще се видим, разбира се, на вечерята и утре продължаваме с нашите дебати в Европарламента. Благодаря на всички.